Моля, заемете местата си, госпожи и господа. Откривам заседанието. Моля, заемете местата си. Пристъпваме към втория тур от изборите. За втория тур от изборите за председател на Европейския парламент не бяха внесени нови кандидатури, така както го предвижда правилника за дейността ни. Освен това, ми бе съобщено, че кандидатите от първия тур продължават да участват в надпреварата. Моля да разпределите сега бюлетините и пликовете. Les bulletins du vote. Всички сте запознати с процедурата. Моля преброяващите да заемат местата си. Моля преброяващите да заемат местата си до урните. Дайте ми сигнал след като сте заели местата си. Господин Хьокмарк, например, трябва да седи при буквата С латинско, но не го виждам. Къде е господин Хьокмарк? Уш! Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Заели ли са всички преброители местата си? Ja, hört mir denn hier keiner zu? Никой не ме слуша. Пристъпваме към втория тур. Всички преброители са тук. Госпожа Доц е тук с бебето си.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 питам ви още веднъж. Дайте ми знак, когато приключите. Окей, okay, äh, колегата иска още да гласува. ich frage noch einmal, haben... Така. Könnten wir mal einen Moment vielleicht... Бихте ли могли за момент да ме изслушате? Всички депутати ли гласуваха? Продължаваме с гласуването тогава. Питам за трети път. Всички депутати ли гласуваха? Има ли депутати в залата, които все още не са подали гласа си? С това приключи втория тур. Моля преброителите отново да отидат в зала R1-1. Прекъсваме заседанието. Звънецът ще е знак за повторното му начало. То ще бъде оказано и на екраните. Прекъсвам